Good afternoon, colleagues. We can start. Уважаеми дами и господа, можем да започнем нашето следобедно заседание. Преди да преминем към нашата точка за единия надзорен механизъм, искам да приветствам госпожа Даниел Нои, На 24 март осведомих комисията за решението на координаторите за мерките за изпълнение, що се отнася до извършването на надзора. Става въпрос за техническите стандарти, свързани с РАЛ, аспекти, свързани с единия надзора механизъм и ем, картографиране на е, външните институции, които могат да извършват е, оценка. Това са все е, теми, които са свързани с дискусията, която ще проведем с Даниел Нуи по време на днешното публично изслушване. Тя ще представи на ИКОН, на е, ЕКОН първият годишен доклад на ЕЦБ, обхващащ дейностите през 2014 година съгласно регламента за ЕНМ. Доклада обхваща много важни теми. На 14 ноември 2014 година пое изцяло своите надзорни функции съгласно ЕНМ, включително извършването на всеобхватна оценка. Механизмът е изцяло изцяло функциониращ вече, това е много важна стъпка на Европейския съюз за постигане на стабилна финансова система. Приветствам Даниел и искам да я поздравя за изключителните резултати, които постига институцията под нейно ръководство. Банковия съюз и един надзорен механизъм допринасят за сближаване на всички мерки, които са предприяти за сближаване на отделните законодателни разпоредби. Ще подчертая два въпроса, които според мен представляват предизвикателство. От една страна по първия стълб, що се отнася до на, на сближаване по отношение на надзора, има някои пречки. По-силна роля се отдава на втория стълб, където са предвидени мерките. Може обаче да възникват въпроси, да възникват проблеми, свързани с изпълнението и а, предсказуемостта на действата. Има нужда и от а, а, прозрачност. Това също е предизвикателство. Необходимо е да бъдат представени съответните правомощия а, за предприемане на действия по собствена преценка. От една страна има нужда от оказване подкрепа на банките, така нареченият Бел-Ин. От друга страна трябва да се вземат предвид и процикличните последици, които могат да, да представляват проблем за растежа и могат да изложат на риск стабилността на финансовия сектор. Ами няма така лесно решение на тези проблеми. Това са все сериозни теми и а, ние с вас искаме да обсъдим различните проблеми. Ще получите редица въпроси от нашите членове. Благодаря ви много. Добре дошла и ви давам думата. Здравейте, добър ден, господин председателю, уважаеми членове на Европейския парламент. Аз ще представя първият доклад на ЕЦБ за надзорните дейности. Това е доклад, който обхваща отчетността, финансовата стабилност и всички въпроси, с които се занимава единия надзорен механизъм. механизъм. Нашата роля е да упражняваме строг надзор върху банковата система в полза на европейските граждани. За мен е удоволствие, че мога пред вас, представителите на европейските граждани, да ам, представя този доклад и да отговоря на вашите въпроси. Освен това, мога да представя нашите действия след влизането в сила на ЕНМ от 2013 година през месец ноември същото време за такава млада структура като ЕНМ, ЕНМ е ем, е, все още трудно да се очертаят е, крайните цели, към които сме се отправили. Искам да припомня, че меха... надзорният механизъм е един от ключовите компоненти на банковия съюз, за да се гарантира, че ще има високи надзорни стандарти които ще се прилагат последователно в цялата еврозона. Е ЕНМ насърчава сигурност в банковия сектор и засилва доверието на гражданите и пазарите в устойчивостта на банковите институции. Създаването на е ЕНМ е кръгълен камък в посока засилването на финансовата и банкова рамка в Европейския съюз. Задачата е а, а, доста сложна. Необходимо е хармонизиране на отделните надзорни стандарти и процеси. Ние одобрихме един наръчник, свързан с банковия надзор. На второ място, за всеки надзорен орган е важно да разполага с съответния човешки капитал. Ние наехме високо квалифициран персонал с дълъг опит в отделните национални надзорни органи. Процеса на подбор предизвика интерес в много различни кандидати и доведе до успешен подбор на персонала. Аудитори, банкери и хора с дълъг опит в различните финансови сектори бяха назначени при нас трябваше да бъде създадена съответната управленска рамка, както и да се предвиди използването на, на IT системи. ЕЦБ ни оказа голямо съдействие. Ние сме предиз... Е, изправени предизвикателства, но въпреки това отбелязваме ам, напредък. Продължаваме обаче да ам, се учим от опита си. Успешното заключение на всеобхватната оценка показва, че вече основите са положени. Има и ам, макрострес тест, който е проведен. Ам, много експерти а, взеха участие. Имаше и 9000 shortfall in 25 banks. The successful conclusion of the comprehensive assessment was a precondition for a good start Като цяло мога да кажа, че ем, надзорния механизъм е отбелязал успех в три насоки. Първо се увеличил обема от данни и ем, имаме повече информация за банките, които надзираваме. Оценката доведе до укрепване на, бан... на счетоводните баланси и се дава възможност ам, надзора да бъде по-достоверен. Е, представяме е, достоверни данни на време, като си сътрудничим с е, другите надзорни органи в рамките на Банковия съюз. Освен това се прави качествен преглед на стрес тестовете. Това е само началото. Ние преразглеждаме прилагането на отделни мерки. Съвместният надзорен екип контролира отделните банки и ефективно и последователно се прилагат отделни мерки, когато е необходимо, като също се засягат и се отстраняват и откритите дефицити. Необходимо е експозициите да бъдат отразявани в балансите, така е съгласно банковите изисквания. Портфолията, които се ем, проверяват и не отговарят на е, изискванията, могат да е, представляват системен риск. Както казах, наръчника и оценката взимат предвид три неща – макроекономическата ситуация, регулаторната среда и основният риск за банковия сектор. Основно, основно прекият надзор на 23 банкови групи обстойно се разглеждат техния бизнес модел – съвместния екип се концентрира върху ам, подетливостта на банките на риск. Отправна точка са последващите действия съгласно всеобхватната оценка. Има и много мерки съгласно втория стълб съгласно които ние казваме на всяка банка какъв капитал трябва да набере за следващата година. Активите също са обект на нашето внимание. Скоро ще преразгледаме и вътрешните модели на банките. Разглеждаме разглеждането на кредитните рискове ще бъде също част от нашата програма, що се отнася до експозициите и ем, кредитирането. Относно косвеният надзор, който се упражнява върху по-неважните институции – Прилагаме е, подхода на ЕЦБ съвместно с националните органи и прилагаме стандартите, които са създадени за ЕНМ. Местния опит, пропорционалността и общите методологии са наши отправни ам, точки трябва да има адекватен фокус върху отделните банкови институции, като се оценява нивото на риска. Основната цел е да се насърчат най-добрите практики в рамките на надзорния механизъм. Относно хоризонталните дейности, приоритетите за 2015 година са да се хармонизират надзорните подходи в рамките на НМ, да се засили обмена на информация между надзорните органи, между банките, националните органи и други органи. Надзорните практики няма да са възможни, възможни без регулаторна хармонизация. Търсят се възможности да се намали фрагментацията в рамките на механизма. Освен това, трябва да се подобри качеството на капитала, като капацитета на банките да поемат загуби трябва да се увеличи. Има и технически приоритети, освен това сме одобрили културни приоритети. В тази връзка да създадем единна надзорна култура в рамките на механизма. Трябва да се организира работата между ЕЦБ и националните органи по един естествен начин. Работим много усърдно по този въпрос. Има координатори, които се назначават съгласно своите надзорни способности. Е, съвместните екипи провеждат редовни срещи, създават се и мрежи за хоризонталните функции. По този начин се дава възможност на високо квалифицирани хора да работят в цяла ам, в целия Европейски съюз да споделят общи цели. Относно нашето становище. Ролята на механизма е да засили ролята на банковия надзор. Много банки оперират в международен мащаб от дълго време но а, банковия надзор беше фрагментиран. За да бъдат постигнат целите е важно да има сближаване на практиките и на банковите разпоредби. Има директ има регламенти, които трябва да бъдат транспонирани във всяка държава членка, но това все още не е така и представлява пречка. Трябва да има общо определение за капитал и най-вече като се намалят различията проистичащи от различните възможности за собствена преценка на държавите членки. Необходимо да се гарантира, че банковата система е стабилна и сигурна. Както казах, имаме един наръчник. Ще продължим да работим за това да се намалят възможностите за собствена преценка на национално ниво. Кредитните институции вече са наясно, че е необходим ефективен надзор. Ние показахме нашата решителност за упражняването на ефективен надзор. Подготвяме нашият надзорен процес като ам, задаваме на банките трудни а, въпроси и следим техните действия. Опитваме се в същото време да сме справедливи в нашите действия, като не прилагаме един и също, същи метод за всички. Искаме да има балансиран надзор, като ам, за тази цел искаме да има последователност в действията и да а, има хармонизация между отделните хармонизиране на отделните мерки. Нашият подход е ам, много ам, представлява предизвикателство. Необходим е преходен период. Регламента все още не е е, е транспониран е, изцяло и регулаторната рамка не е изцяло хармонизирана. Мога да ви уверя, че ние сме добре подготвени и е, сме готови да се придържаме към нашите високи стандарти и цели. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви. Да. Регулаторната хармонизация е много важна. Парламента подкрепя усилията в тази насока. Сега преминаваме към ораторите. Буркарбаут. Благодаря, господин председателю. Благодаря, госпожо Нои за вашия отчет. Искам да ви благодаря за вашите усилия, положени през тази първа година. Свършихте прекрасно а, вашата работа. Но а, днес ще се спра на една тема, която е важна а, не само за мен, но и за други мои колеги. Става въпрос за а, препоръката на механизма, свързана с политиката за разпределяне на дивидендите. Госпожо Нои, когато банките имат а, някакви затруднения със своите капитали, със своя капитал или имат затруднения да изпълнят високите стандарти, да, те тогава трябва да се придържат много строго към изискванията за разпределянето на дивидендите. Има някои действия, които излизат извън рамките на надзора на националните органи. Понякога има неравностойно третиране на банките когато а, говорим за банките, които са в рамките, подлежат на надзор в рамките на механизма и банките, другите банки в Европейския съюз. По какъв начин механизма оправдава ам, това широко поле или този широк обхват по този въпрос? Препоръката трябва да е в унисон с правните разпоредби, и на трето място, по какъв начин ще се противодейства на неравностойното третиране на банките в рамките на механизма и, рам... и банките в останалата част от Европейския съюз. Много е важно днес да засегнем този въпрос и с нетърпение очаквам вашето мнение. Thank you, thank you very much. Много ви благодаря. Благодаря за въпроса за дивидендите. Всъщност, препоръката е свързана с здравия разум. Разделяме банките на три категории. Тези, които отговарят напълно на капиталовите изисквания по-настоящем и в бъдеще единия одит. Тук има марш за маневри. Втората категория са банки, които изпълняват действащия регламент, но няма да отговорят на бъдещите условия на директивата за капиталовите изисквания. За тези банки ние предвиждаме 3 годишен срок до пълното изпълнение. Като целта е да се мине през цялата траектория, да се изпълнят изискванията, защото няма гаранции, че следващата година ще е по-лесна от сегашната. за банките с временни слабости е още по-ясно, че не може да има такова разпределение на дивидендите. Това пак е въпрос на здрав разум. Ние приложихме и принципа за пропорционалността. Приложихме го спрямо банките, спрямо които извършваме надзор, най-големите, но и при не толкова големите ние се обърнахме към националните надзорници и настояхме за изпълнение в контекста на пропорционалността и националната система. Но принципно има известна свобода при изпълнението на тази част. но ако се реши, че нашите препоръки не отговарят на определени социални и правни норми в страната, те могат да се обърнат към нас и да обсъдим този въпрос. Ако говорим за разликите в Европа, то трябва да се има предвид, че всички надзорници в миналото, включително и аз и моите колеги, издаваха препоръки за дивидендите, които не бяха кой знае колко различни и просто не бяха толкова публично оповестявани. Но пак ще кажа, това следва здравия разум. Благодаря. Първанш Берез. Госпожа, но и аз също искам да ви поздравя, да ви благодаря. Вие една година оглавявате тази институция и мисля, че я представлявате много добре. Искам да ви поставя въпрос, който е свързан с мандата ви. Какво мислите за евентуалния капацитет на ЕЦБ и на надзорния комитет – да направи оценка на риска на банките съобразно техния размер. Вие говорихте за различните видове банки от гледна точка на дейността, структурата. Има различни сценарии и при банковия надзор. Понякога е необходимо да се направи оценка на поемането на риск. Това може да е пазарен риск, може да е някаква дейност, която е важна от гледна точка на пазарния надзор. Мисля, че би било много интересно да чуем вашия отговор. Да, като говорим за структурна реформа и разделянето на различните дейности, като например кредитирането от дейностите на класическите търговски банки, то трябва да кажа, че е необходимо да сме внимателни, защото в Европа виждаме, че банковата дейност често върви ръка за ръка с търговската, и така се получава вторичен пазар за банковите продукти в техните контакти с предприятията. Всъщност, съществена част от економиките ни преминава през банките 70 до 80%. Следователно, това е дейност, която трябва да бъде е, защитавана дейност, която е много важна. Разбира се, би било чудесно в Европа да имаме една единствена норма, но това не е толкова просто, тъй като държавите предпочитат да налагат собствените си правила. Така или иначе ние трябва да зачитаме принципа на тъй нареченото правене на пазар, то трябва да се предоставя на предприятията. Но Законът налага достатъчно ясни граници. Самата аз не е необходимо да ги определям и да нося отговорност за това. Според ЕЦБ, надзорника би трябвало да има известна свобода. Нищо не се прави автоматично, каквито и да са критериите. примерно система на фалшивия флаг или нещо друго. За нас е важна стабилността, солидността на банките, надзорния орган би трябвало да взема решенията си според отделния случай. Както казах, има известна свобода при прилагането на приетите норми. Разбира се, това не ни улеснява, напротив. Така по-трудно се вземат решения, защото може да ни критикуват, че работим твърде бързо, твърде бавно, но така или иначе такава е отговорността. Благодаря ви. Бен Плуке. Благодаря, господин председател. Добре дошла, госпожо Нои. Има въпроса за финансирането на гръцките банки и банковия надзор. Гръцките бан... банки са получили 70 милиарда евро. Тези, ем, е, тези средства обаче е, въпреки всичко не са възпрепятствали изпанд в несъстоятелност на банките. Има съобщение в пресата, че един механизъм е искал гръцката банкова система да се разграничи от държавните облигации. Това е препоръка от господин Вайтман, така че да се намали нетния размер на държавните облигации. Но пък ЕЦБ като последна инстанция на банковия надзор е е се е противопоставила на тази е, негова препоръка и препоръката е била оттеглена. Дали това е така, дали не се е стигнало до тежък конфликт на интереси, не трябва ли да се гарантира запазване на платежоспособността на гръцкия, банкови, гръцкия банков сектор и да може гръцката държава и за напред да е ликвидна и да е възможно държавните облигации да бъдат изкупувани и за напред в Гърция. Вие в качеството си на председател на единия механизъм как може да опишете състоянието на гръцката банкова система. Благодаря ви. Thank you very much. Благодаря ви. Нека кажа, че гръцкият банков сектор в момента е много по-платежоспособен, отколкото преди, заради рекапитализацията, извършена като част от гръцката програма през последните две години. Напредъка при преструктурирането на банките продължава. Това е ясно и от обхватния преглед, проведен миналата година на резултатите на гръцките банки. Видя се, че там, където трябва да се попълня дубките, те са попълнени. Разбира се, в момента този напредък е, е до някъде спорен, защото има известна политическа несигурност. Именно и за това трябва бързо да се намери решение тази несигурност да изчезне. Не за първи път големите банки са подложени на изпитание. Това се случи и в миналото. Виждаме, че не винаги разполагат с всичко необходимо, за да преодолеят критичните моменти – на второ място ние разчитаме на надзорниците. Много внимателно следим какво се случва с гръцките банки. Проследяваме платежоспособността, паричните потоци, депозитите, особено в началото – много внимателно, както казах, следим ликвидността на банката и извършваме необходимото като надзорници, за да помогнем. А за това, което сте прочели във вестника, това е абсолютно погрешно. Нищо не ни пречи да работим като надзорници при сегашната ситуация. Благодаря, Микаел Тойер. Я, vielen äh, Благодаря, господин председателю, госпожо Нуи. Благодаря ви за вашата готовност да отговорите на нашите въпроси. Законодателят е създал законодателна рамка, която да обхваща разнообразието на банковата система. От протоколите на парламента става ясно, че законодателят не е пожелал големи структури да бъдат наложени на банковия а, пазар. Въпросът е дали банко, банковият надзор предоставя а, информация и данни за регулаторните разходи, а, тъй като а, някои разходи са непосилни за малките банкови институции, не толкова за големите. Готова ли сте от страна на ЕЦБ и в рамките на надзорния механизъм да се погрижи за това, че надзорния механизъм няма да доведе или надзора няма да доведе до структурни промени. Говори се е, за предоставане на данни на получателя на кредит в размер на 25 000 евро. Изискват се прекалено много данни само липсва и половата ориентация на кредитополучателя. Някои банки смятат, че предоставянето на толкова много информация представлява проблем. Искам да ви задам този въпрос, защото е, е непонятно да се изисква информация за религиозната принадлежност и гражданското състояние на всеки, който е получил кредит над 25 000 евро. Е, Не изискваме редовна информация от банките. Разбира се, това има своята цена. Тук се следва принципа на пропорционалността и разумните изисквания. Същевременно в различните страни по НЕМ има несъответствия. Някои държави изискват повече информация, други по-малко. Случва се кредита да е съвсем малък, след това се добавя още нещо, но така или иначе ми се струва, че изискванията са разумни. Освен това, имаме насоките на единия банков орган, Европейския банков орган или ЕБО, те работиха много именно по хармонизацията на регулаторното отчитане. На това разчитаме в случая. Иначе аз съм съгласна с вас. Не има работа на надзорниците да променят структурата на банковата система и ние не се опитваме да го правим – Не мисля също така, че би трябвало за целите на отчитането да се стига до такива крайности. За мен самата е очудващо да се изисква такава информация. Възможно е някои банки да го правят, водени от собствени мотиви при отпускането на кредити, но иначе ние със сигурност не изискваме такъв тип информация. Благодаря ви. Гуе Мариза Матиас. Благодаря ви, госпожо Нои. Благодаря, че сте днес с нас. Със сигурност следите какво се случва в Португалия с банката Espirito Santo. Имам въпрос в тази връзка. Банката Espirito Santo беше инспектирана 2013 година, никакъв проблем. След това 2014 година изведнъж неплатежоспособност, проучване, разследване. Знам, че вие не носите основната отговорност, но моят въпрос е следния. Вие какво бихте направили в такъв случай, когато, примерно, докладите са позитивни, когато самите национални органи не подават никакви тревожни сигнали. Какви гаранции могат да получат гражданите, за да са сигурни, че европейския надзор наистина им дава нещо? Ние разчитаме на единия надзорен механизъм, на банковия съюз, но като че ли това не прави банките по-сигурни или по-солидни. Интересуваме също така какви според вас трябва да са отговорностите на самата държава членка в подобен случай. Благодаря ви. Не съм добре запозната с конкретния случай по Еспирито Санто, както и вие казахте, не носим пряка отговорност за отделната банкова група. Правен е обхватен преглед, но не съм имала време да се запозная с пълната оценка. С всички тези уточнения ще кажа, че предполагам, че в тази оценка щеше да е отразен недостига на капитал. И съответно сигурно се дават и препоръки, защото ние искаме банките да разчитат на достатъчно капитал. не е достатъчно само да имаш много капитал, разбира се. Ние искаме да се избегнат слабостите, които са установени по време на обхватната оценка. Също така изискваме от банките да извършат сравнително бързо одитите по директивата за капиталовите изисквания. Имаме и новите регламенти, които са предизвикателство за някои от банките. С други думи, правим всичко по силите си, за да сме сигурни, че при капиталов недостиг банката намира начин да попълни липсващото. Разбира се, аз не мога да ви обещая, че никога повече няма да видим фалит на банкова група. По-скоро се надявам да можем да помогнем повече на банките, които не се справят с задълженията си. но имайте предвид, че органа по спасяване на банките също ще се занимава именно с тази част подпомагане, преструктуриране. по начина, който е необходим. Това е отговора, който мога да ви дам. Давам си сметка, че това не е отговора, който очаквахте, защото не е пряк отговор на вашия въпрос, но така или иначе правим всичко по силите си. Искаме да сме сигурни, че всички разчитат Португалия в това число на достатъчно надежни банкови системи. Sven Giegold. First of all, uh, also from us, uh, thank you for the work you have done. Първо, благодаря ви за извършената работа. Благодаря за всичко, което правите. Очевидно има напредък, очевидно има успехи. Сега желаем договорените от нас норми да се изпълняват но в тази връзка искам да задам няколко конкретни въпроса. Първо, Доколкото разбирам, се обмисля създаването на отделно ръководство за надзора на по-малко значимите институции, за да има наистина пропорционалност. Можете ли да потвърдите, че се предвижда такова отделно ръководство с оглед на пропорционалността? Идеята е да се избегнат нежеланите пазарни промени, тъй като не искаме върху по-малките да пада твърде голям регулаторен товар. На второ място във връзка с въпроса на господин Тойра – Сигурно знаете за идеята да има централизиран кредитен регистр за еврозоната. В него да се отразят всички кредити над 25 000 евро и за всеки от тези кредити да се отчете какви са характеристиките, за да имаме пълната картина дори и при по-малките кредити. Доколкото знам, не се предвиждат допитвания за въвеждането на този регистър. Можете ли вие да потвърдите обаче, че ще има такова допитване или най-малкото да ни да ни дадете на нас възможност да поставим въпроси като тези на господин Тойра? И накрая на седмата конференция на ЕЦБ на 15 октомври 2014 година чух, че господин Драги още веднъж казва, че се работи за АФРС и рамка за отчитане на банките съгласно тази схема. Нека ви напомня, че вие обаче нямате мандат е, по отношение на международните стандарти за финансова отчетност и тук не може да се иска регулаторно хармонизиране, защото логиката би била погрешна. По отношение на възможното ръководство за ФСА и аз не съм сигурна, че мога да ви дам отговор. Но така или иначе, ние винаги се водим от принципа за пропорционалност. И тук работим заедно с националните надзорници. Подобно на препоръките при дивидендите, знаем, че нормите се изпълняват от хора, които би трябвало да са запознати с спецификата на съответните банкови системи и да направят това, което е необходимо в контекста на пропорционалността. В това отношение не виждам никаква опасност. За Анакредит това е нещо, което започна доста отдавна, още преди регламента за НМЕ. Така че това не е надзорен проект. Разбира се, ако го има този регистр, надзорниците ще, може би ще го използват. Честно казано, някои надзорници са за, други не са толкова убедени в необходимостта. Все още не се знае до каква степен ще се използва регистъра за целите на надзорът имам предвид, това предстои да се реши. Преди няколко седмици помолих статистиците в ЕЦБ, които отговарят за проекта, да направят представене пред надзорния комитет. но така или иначе пак ще ви кажа, това не е проект, който тръгва от надзора. Може да получите повече информация от колегите статистици. А за международните счетоводни стандарти съм напълно съгласна с вас. Не е наша работа да променяме счетоводните стандарти. Има много по-големи банки, които водят консолидирането. Те могат да си използват националните счетоводни стандарти. Това е. но сега доколко можем да сравняваме банките за целите на надзора при тези различни национални счетоводни стандарти, това е друг въпрос. Ние се опитваме да преобразуваме цялата информация последователно. И това мога да ви кажа, иначе банките могат да използват собствените си счетоводни стандарти – Трябва да добавим и работата на аудиторите. При обхватния преглед аудиторите също така обясняват какви са изискванията за счетоводните сметки, какви са експозициите, и съответно ръководството на банката се съобразява доброволно. С други думи, ние напълно уважаваме решенията на аудиторите и националните стандарти. Благодаря, Марко Вали. Благодаря, господин председател. Искам да се върна на темата за международните счетоводни стандарти. Бях подготвил въпроса в тази връзка. Вие смятате, че ЕНМ е най-важната стъпка в рамките на банковия надзор, но има известни пробойни, които правят този механизъм не чак толкова ефикасен. На последно място това са счетоводните стандарти. ЕНМ е до известна степен противоречив, защото трябва да има контрол върху експозициите, е, левериджа и така нататък. От друга страна обаче държавите членки могат е, да прилагат е, счетоводни разпоредби, както сметнат за добре. Тук има историческо противоречие, защото това се показва и от резултатите от цялостната оценка. Ако се оставят държавите членки да използват собствени счетоводни стандарти, то няма как да се говори за солидност на кредитните институции и на европейската система. Оратора би трябвало да забави малко. Нека да кажа няколко думи. Продължава той за Монтепаски Сиена – там има примери за фалшификация на счетоводни баланси и за не спазване на международните счетоводни стандарти. Милиарди във формата на деривати са били класифицирани като нещо друго. Като операции с Deutsche Bank, например милиарди евро, които бяха обект на спекулация, просто не бяха отчетени и по този начин страдат обикновените граждани. ЕЦБ няма правомощия в рамките на ЕНМ и това е неприемливо. Подобни случаи би трябвало да попадат в правомощията на ЕЦБ. Това не се случи. ЕЦБ сама ли създаде това асиметрично положение или положението е породено от нещо друго? Председателя. Да, е, НЕМ получи надзора миналия ноември. Госпожа Нюи. Да. По-сложно е, когато имаме различни счетоводни стандарти, но можем да приемем нещо подобно. Свикнали сме с подобни разлики. Що се отнася до конкретния казус, за който говорите, но и по принцип, независимо от това какво име се дава на една операция, ние надзорниците е, преминаваме през е, същността на нещата, оценяваме риска и изискваме да има пруденциално третиране по силата на съответните разпоредби. Когато си вършим работата както трябва като надзорници, оценяваме риска, оценяваме необходимия капитал, необходимите разпоредби. В рамките на подробната оценка точно тези аспекти се разглеждат. За тази банка, за която говорите и за други. Ако има нужда от разпоредби, ще има такива. Според мен тук няма проблем. Благодаря. Михал Марусик. Witam Panią, cieszę się ogromnie, bo to bardzo rzadka okazja mieć możliwość wymienić kilka... Благодаря. Имаме уникална възможност да разговаряме с е, човек, който контролира банковия сектор. Не става дума само за ЕЦБ. Е, добре е, че имаме една такава първа възможност. Искам да ви напомня, че имаме много интересни аспекти. Тук е, трябва да поставим ударението върху най-важните въпроси. Рядко получаваме такава възможност е, да разговаряме по подобни въпроси. Аз искам да говоря не само за надзора от името на ЕЦБ, но и за самата работа на ЕЦБ. ЕЦБ, например, контролира паричния поток и парите, които се печатат. Ако има една валута, която е по-голяма, ако а, расте а, по-бързо, отколкото е растежа на производството на стоки и услуги, имам преди такова валута расте по-бързо от а, производството на стоки и услуги, то няма необходимото равновесие между това, което се предлага и количеството парична маса. Потребителите и производителите губят съответно. Потребителите губят своята покупателна способност. Тук имам предвид и не само потребителите, но и други обществени институции, банки и така нататък. Стига се до по-низко ниво на потребление и обществото обеднява. Купуват се все по-малко стоки. От своя страна това означава, че се оказва негативно въздействие върху цялата економика. Цялата система в крайна сметка зависи от търсенето на стоки. Потребителското поведение се влияе от съответните стоки в Азия, в Китай се произвеждат много от стоките, които купуваме. Когато казвам всичко това, нямам предвид, че трябва да ограничим печатането на пари. И още нещо, председателя, трябва да приключвате, тъй като имаме 5 минути за въпроси-отговор. Ще дам думата на госпожа Нюи за отговор, иначе няма да получите отговор. Благодаря, господин председател. Разбирам, че след тази тежка финансова криза, която започна през 2007-2008 година, имаше сериозно въздействие върху економиката, европейските граждани страдат и пострадаха много в рамките на финансовата криза. Ето защо се взе решението да се създаде банковия съюз, да се подобри надзора. Идеята беше да има отчетност, да има рамка за отчетност. Бях номинирана от парламента и нося отговорност пред тези депутати, които представляват европейските граждани. Кредитирането на економиката може и да не е толкова динамично, колкото се иска в някои държави. То се подобрява, но процесът отнема време. Много съжалявам за това. Аз обаче се занимавам с банковия надзор. Моята задача на първо място е да възстановят доверието в прозрачността на банковия сектор. Ето защо направихме подробната оценка, оценката на качеството на активите, стрес тестовете и така нататък. Направихме всичко това, за да знаем, че пазарите са по-стабилни и когато ще има нужда от допълнителни ликвидни средства, те ще могат да бъдат получени. Пазара сега е обект и се радва на по-голяма прозрачност. През юли положението беше малко по-различно. Сега обаче ще имаме възможност да осигурим необходимия надзор, така че да потекат необходимите средства към економиката и от тези, които искат да ги получат. Отново казвам, направихме цялостна оценка за банковия съюз с цел да се подобри положението. Благодаря, колеги, не повече от две минути, Данута Хюбнер. Променихте правилото точно преди аз да се изкажа. Ще се опитам. Добре. Госпожа Нуи, искам да задам два въпроса. Първо, в доклада и във вашето изказване личи едно известно недоволство относно недостатъчната хармонизация на законодателството във връзка с надзора в държавите членки. И това прави самия надзор по-проблемен. Бъдете малко по-конкретна. Все още говорите за липса на законодателство в някои области или говорите за забавяне по отношение на транспонирането в някои държави членки на съществуващо законодателство? Втория ми въпрос – между другото, това, което казахте за разделянето, беше изключително интересно. Член 16, ако не се лъжа от регламента за ЕНЕМ, дава възможност за това, което ние наричаме разделяне. Вие казвате, че то трябва да се прави за всеки конкретен случай от страна на надзорника. Предполагам, че окончателното решение за разделянето би дошло след солиден контрол. Ще искате информация и то много информация, може да решите да диверсифицирате модела и е, казвате, че ако се стигне до нещо, което да прилича на автоматичност, това би било рисковано. Има голям риск. Е, виждаме, че разделянето не е единствения начин да се процедира, когато има риск. Ако създаде нещо подобно в регламента, известен като БСР, ако се създаде такава квази автентичност, ще се е, създадат условия за подкопаване на ролята на надзорниците. Е, потвърждавате ли тази моя теза? Госпожа Нюи, благодаря по отношение на националните опции. Имаме 150 такива по силата на директивата за капиталовите изисквания 4. Има някои въпроси, които са свързани конкретно с директивата, има някои въпроси с по-постоянен характер, дефиницията за капитал, колко години са изминали, какви активи могат да се приемат по сметките и така нататък крайна сметка има голяма разлика, когато се определя какво е това капитал. 80% от тези национални опции са в ръцете на националните компетентни органи и 20% са в ръцете на националния законодател. Дори за тези 80%, които са в ръцете на националния компетентен орган, ЕЦБ ще трябва да бъда убедена, аз ще трябва да убеда моите колеги да приемат малко по-голям стрикност. Защото не може да имаме приемане на малко по нестрикни условия с обещание, че те ще станат по-стрикни за бъдеще. Трябва да бъдем пределно строги, Ако не успеем, ще трябва да ми помогнете, макар че правя всички усилия. За момента, поне до лятото, се опитваме да получим максимално много ресурси. Що се отнася до разделянето между инвестиционното банкиране и банкирането на дребно, търговията с инструменти и така нататък. Е, започнахме с идеята, че банките трябва да бъдат по-лесни за преструктуриране. И преструктурирането трябва да може да даде възможност, е, ако се премахне традиционната част от банкирането, банкирането на древно, да може да продължи другата част, инвестиционното или пък обратно. Знаете, че има директива за възстановяване и преструктуриране на проблемни банки и има единен механизъм за преобразуване. По силата на тези инструменти, вероятно ще има малко повече възможности за разделяне на дейността. Трябва да призная обаче, че това не може да бъде напълно автоматичен процес. А ако процесът беше съвсем автоматичен и на мен ще, ще ми е много по-лесно. Благодаря. Казахте не съвсем автоматичен, но не и съвсем дискреционен. Госпожа Нюи, нищо не е дискреционно. Когато надзорниците взимат своето решение. Първото нещо, което се прави е да се напише една бележка, в която се описват и се обсъждат всички критерии, които трябва да бъдат изпълнени преди да се вземе конкретното решение. Това би било достатъчно да се решат проблемите на 90% от казусите. каквото и да е решението, което трябва да се вземе. Укрепването на хибридно задължение или пък нещо друго. Имаме такива критерии, по силата на които ще можем да решим веднага 90% от случаите, но вероятно ще има 5 или 10%, които ще имат нужда от малко повече внимание. Ще трябва да се обърне повече внимание на подробностите. Всеки един от тези казуси е прецедент. И ето защо тук трябва да има ограничения на, на дискреционния характер, трябва да има последователен надзор. Благодаря. Ренато Соро. Грация, президенте. Е, грация, сеньора Нуипил, да ми на опортунита di... Благодаря. Благодаря госпожа Нуи за това, че имам възможност да ви задам въпрос. Вие имахте първо посещение, когато представихте резултата от стрес тестовете и прегледа на качеството на активите. За кратко време вие анализирахте 120 институции, направихте подробна оценка, направихте преглед на качеството на активите – Разгледали сте 118 000 позиции, ако не се лъже. Оказва се, че има банки, които трябва да бъдат рекапитализирани. Някои от тях са в Италия. В Италия се оказа, че трябва да намерим е, начин да решим проблема с е, около 3 милиарда и половина, които са във формата на лоши кредити. Благодарение на този проблем банко, банките трудно отпускат кредити и трудно се създават работни места и растеж. Трябва да се види дали не може да се използват стратегии от други страни, е, системи за финансиране, които вече съществуват. В допълнение, фондовете за гарантиране на влоговете възлизат на около 10% от европейското БВП. Смятате ли, че някакви гаранции могат да се използват в Италия, за да се е, улесни отпускането на кредити, което пък да улесни економическия растеж? Това е първи ми въпрос. И на следващо място един малко по-общ въпрос. Когато започнахте оценката на активите, е, защо не разгледахте малко по-отблизо дериватите? Днес, е, когато говорихме за структурните реформи на банките, е, повдигнахме този въпрос. Аз приключвам, господин председател. Трябва да се разгледат различните дейности в рамките на банките. Много от нас е, имат е, различни въпроси. Тези въпроси се пораждат е, поради това, че не разбираме нивото на риска, което се крие в дериватите. Вие говорихте за дейностите в близко бъдеще, но не говорихте за важността от подробен анализ на дериватите. Преди няколко месеца говорихте за това. Госпожа Нюи, Така е. В някои държави има доста голяма задлъжнялост. Това не може да продължи. Това пречи за новото кредитиране на економиката и това е един от нашите приоритети за тази година. За тази година. Всички Държави са различни, естествено. Имаше държави с специални програми. Италия нямаше такава програма. Съответно, трябваше да има национални инициативи. Те могат да са различни. Не знам коя от тях е за предпочитане. Италианските власти сами ще трябва да решат какво искат да правят. Поради преходното положение, в което се намираме, всичко, което може да се определи като публични средства, правила за отпускане на държавна помощ и така нататък, навлиза в компетенциите на Генерална дирекция конкуренция. В момента сме в първата година на изпълнението на директивата за преобразуването на проблемни банки. Идеята е да се гарантира, че банките няма да бъдат твърде големи, за да фалират. Може да има някои банки, които да се обърнат е, към нас е, с цел да бъдат е, преструктурирани, но не и подпомогнати да не фалират. Е, не знам кое е най-доброто решение. Може би трябва да се намери най-добрата стратегия за тази твърде голяма експозиция, твърде голяма задължнялост. Онези банки, за които говорите, трябва да бъдат е, обект на специално третиране, защото те дърпат назад целия сектор. Що се отнася до дериватите, вярно е, че проявихме голяма дискретност. Направихме много по отношение на дериватите в цялостната оценка. Продължаваме с работата. Започнахме с оценка на дериватите. Имаше подробен преглед. Той доведе до промяна в оценката на някои деривати. С други думи, ако те трябва да бъдат девалвирани, това ще бъде за сметка на банките. В частта посветена на стрес тестовете се говореше за експозициите спрямо пазарния риск, за различните активи. Бяха разгледани 6 сценария. всяка една от банките, която беше разгледана, беше разгледана в случай, че нейният най-голям контрагент фалира. И беше предвидено, в крайна сметка, независимо от всичко, да се е, увеличи капитал. Това беше направено, макар че имаше е, големи проблеми. Благодаря. Фулвио Мартосел. Преди една седмица проведохме диалог по паричната политика с Марио Драги. Говорихме за количественото облегчение и как да подкрепим економиката. Знаете, че има много рискове, свързани с разделянето. Въпросът ми е следния. Работехте ли с управителния съвет на ЕЦБ, когато те решиха да се намесят на пазарите или господин Драги сам избра да избере това количествено облегчение? Госпожа Ной, искам да кажа, че напълно спазваме правилото за разделение. Нямам нищо общо с колегите от надзорния съвет. Нямам нищо общо с паричната политика. Повечето от информацията, която получавам, я получавам от вестниците в това отношение като всеки европейски гражданин. Благодаря Нина Гил. Uh, uh, Благодаря, Добре е, че получаваме информация за вашия годишен доклад. Е, поздравления за това, че създадохте НЕМ толкова бързо. Бихте ли пояснили? Ако погледнем тестовете от миналата година, направени от Европейския банков орган и от ЕЦБ, тези тестове са по-надежни и много от банките гледат положително на тези тестове. Въпреки всичко обаче намерихме недостъг на капитал на някъде, на стойност някъде около 25 милиарда в около 25 банки. И се оказва, че действията, които са били предприяти от банките, не са били достатъчни. Няколко месеца по-късно се оказа, че много от европейските банки, големите банки, се провалиха на американските стрес тестове. Какво означава това за нашия тест? това положителен резултат ли е за Европейския съюз или не? Според експертите има много възможности да се промени системата. Някои наблюдатели казват, че колкото по-скоро европейските стрес тестове станат по-стрикни от американските, толкова по-добре. Трябва ли да се върви по един такъв път? Вчера Банка в Америка каза, че ще ще разгледа възможността за стрес тестове, които да отчитат фактори като намаляването на растежа в Китай, рецесията в еврозоната, свиването на паричните потоци, на кредитирането, ще се разгледа и излизането на американските банки от кризата. Съгласни ли сте с един подход като този или смятате, че трябва да има друго ниво на строгост на тестовете? И накрая по отношение на е, самите банки. Според Европейския банков орган, банките не работят на, на печалба. Смятате ли, че те трябва да променят своя бизнес модел и как да се увеличи тяхната печалба? Много въпроси зададохте. Ще се опитам да ме отговоря. Е, стрес е, е, тестовете са много достоверни до този път, защото ние разполагаме с съответните правомощи съгласно регламента за НМ. Правомощия, с които не разполагаше ЕБО преди когато из, извършваше е, тези действия. Банките знаеха, че това начинание ще е свързано с доста а, строги изисквания. Засилиха своите а, учетни баланси и а, набраха още около 50 милиона допълнителен капитал. Смятаме, че тази стъпка беше необходима. Вие споменахте, че някои европейски банки не са издържали стрес тестове в Съединените щати. Не, че това не е важно, но това не означава, че те са щели да не издържат стрес-тест на глобално ниво. Стрес-теста се основава на качествен надзор и качествена оценка. Качеството на отчитане, качеството на докладване е много важен елемент или качеството на търгуването на активи и това са много важни елементи. Те бяха част от стрес-теста, както и управлението. Това също е важен елемент, но това е нещо по-различно от на елемента, които включваме в стрес-теста в Европа. Обсъждаме много отблизо с компетентните органи в Съединените щати и в Обединеното кралство какви стъпки да бъдат предприяти на глобално ниво. Много ресурси и много служители участват. Имаме 123 банкови институции, които участват Освен това, както казах, поддържаме връзка и с нашите британски колеги използваме най-добрите практики и от американ... най-добрите практики и от американските ни колеги, когато това е от полза. Печалбите на европейските банки са много ни... ниски. Това е поради липсата на растеж и поради ам липсата на определени експозиции. Има редица разпоредби, свързани с кредитите. Колкото по-рано европейските банки изпълнят изискванията, толкова по-добре. Капацитетът трябва да бъде подсилен, за да може да е, се справят с, с, с, с съществуващите предизвикателства. Господин Томас Ман, благодаря ви. Аз често идвам в Франкфурт и преди 5 месеца започнахте работата си. До сега създадохте голямо доверие и се провеждат действия, които са много важни. Когато има правила, трябва да се види дали те се прилагат на практика. Темата за Гърция, дали тя се придържа към тях. В Франкфурт по време на една конференция казахте, че гръцките банки са платежоспособни, извършили сте проверка, има достатъчен собствен капитал и те ем, са по-добре от преди. Но през последните месеци какво се случи? През януари 12 милиарда са могли да бъдат иззети от банките, а през февруари само 7-8 милиарда. Тройката вече няма право да ходи, само институциите. Трябва да има контрол, свързан с транзакциите на банките. Това е също възможност. Марио Драги каза, че когато има по-строги надзорни правила, това може да доведе до засилване на турбуленциите в Гърция. Да, ние знаем, че имаме правила, но не ги прилагаме. Понякога говорим само без да действаме. Отправят се критики към ЕЦБ, че поема политическа роля. Дали е, надзора от една страна, а пък от друга страна е, е паричната политика. Вие многократно казахте, че имаме нужда от една съвместна надзорна култура. Имате предвид и държавите членки но а, това трябва а, да а, започне от Франкфурт, от там откъдето се предприемат а, първите действия. Относно а, надзора, ние се занимаваме с надзорни дейности, нито повече, нито по-малко. Наблюдаваме ситуацията на а, гръцките банки Следим платежоспособността, движението на депозитите. И трябва да кажа, че следим и а, инвестициите, които се извършват, а, а, кои а, активи могат да се използват като гаранции. А, аз съм убедена, че като си сътрудничим тясно с гръцките надзорни органи, си вършим добре работата. По този начин ам, гарантираме стабилното задържане на гръцките банки Смятам, че те са добре подготвени, за да издържат на, на стрес теста. Благодаря ви. Яко Бомба и Секар има думата. Yes, thank you, Chair. Uh, um, Madam... Благодаря, господин председателю. Госпожо Нуи, радвам се да ви видя отново. Първият ми въпрос е свързан с нещо, което казахте по-рано тук, а именно, че имате планове да включите е, си системните въздействия в бъдещите банк, стрес тестове. Искам да ви попитам дали а, включването на такива системни въздействия в стрес тестовете е ам, мярка, която вече е окончателно планирана. Втория въпрос е свързан с структурната реформа в банките. Вие казахте, че трябва да има ясни критерии за структурните реформи в банките. В същото време казахте в отговорите си, че е, трябва да се има предвид и възможността за лична преценка в, при някои обстоятелства. Вие искате да има ясни правила и известно а, ниво на лична преценка и банките трябва да гарантират, че не представляват системен риск, а не надзорния орган трябва да посочи, че има такъв риск и има нужда от разделение. Значи, какво мислите вие по тези ясни критерии и степента на лична преценка? Благодаря ви. Благодаря ви. Не знам дали съм използвала тази дума. Activities. Uh, Fire sales в uh, моето изказване. Има различни възможности, които са близки до тази. Стрес теста все още не е решен окончателно. Няма няма поне да има стрес тест с такъв размер, който беше извършен през 2014. Няма да има такъв през 2015. Ще има все пак стрес тест върху някои банки, за да се види какво е нивото на риска. За едно по-крупно начинание ще се опитаме да използваме този сценарий, който ни се струва най-лошия за момента, когато съществува някакъв риск риск, който днес съществува, може да излезе на дневен ред след 12 месеца. Все още си вадим полуки от всеобхватната оценка и все още не сме готови да вземем окончателна позиция по стрес-тестовете относно критериите и гъвкавостта, свързана с разделянето на дейностите на банките и да се обърне тежеста на доказателството. Когато обсъждаме с банката определен проблем, винаги проявяваме песимизъм и преминаваме към едва ли не най-лошия подход – прави сте по същество, но трябва да се каже, че някой път се отива прекалено далеч. Понякога сме обвинявани, че отиваме прекалено далеч, когато някоя банка трябва да бъде третирана по е, особен начин. Зависи, разбира се, и от а, разпоредбите, които получаваме от а, регулатора. Ние правим каквото можем, за да изпълняваме разпоредби по ефективен и достатъчно срок на, строг начин. Благодаря ви за интересното изслушване, което проведохме и което е много важно. Вие сте важна институция в областта на надзора. Благодаря ви за вашето сътрудничество. Благодаря ви за вашата работа, свършена до сега. Вие имате нашата подкрепа, знаете това. Ще се видим отново по време на следващото ни изслушване. Ще имаме редица възможности да се виждаме в хода на годината. Следващото ще е през юни, а общо са 3 на година. Благодаря ви. Now for the next item, I... Сега за следващата тема предавам председателството на Маркус Вебер. Чума. Buona Pasqua. Buona Pasqua. И така, уважаеми колеги, всички са все още във форма и можем да преминем към седма точка. Това е становище като водеща комисия е ДЕВЕ. Давам думата на докладчика господин Бае. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Това е свързано с доклада на ДВ за избягване на данъчните измами. Благодаря и на госпожа Мишлен, която е докладчик в комисията ДВ. Благодаря на всички, които работиха с мен по становището. Надявам се да имаме конструктивна дискусия по различните изменения. Знаете, че имаше най-различни отклонения е, от данъчното облагане, избягване на данъци, изтеклата информация от Люксембург. Всичко това се разгледа в нашата комисия ЕКОН и Разбира се, ние всички искаме да се сложи край на такива практики, защото те вредят на държавния бюджет и от тук могат да бъдат в ущърп на социалното осигуряване, на предоставянето на основни услуги за гражданите и на заетостта. Cet avis est basé en deux parties, la première sur la fiscalité européenne, la deuxième. Ние разглеждаме това, което се случва в европейски план, както и в развиващите се страни. В Европа всяка година се губят по около 100 милиарда евро, именно заради избягването и укриването на данъци. Необходимо е, разбира се, при данъчната политика да има солидарност между европейските граждани, но за жалост се случва точно обратното самите правителства понякога организират това избягване на данъци. След като няма данъчна хармонизация, е ясно, че има агресивен данъчен дъмпинг между държавите. Ние искаме обаче данъчно облагане, което да е справедливо и което да дава на економиките ни достатъчно динамика. Също така данъчно облагане, е което да не вреди на околната среда и привлича капитали същевременно. Знаем, че в наши дни можеш да прехвърлиш капитали с едно кликване на мишката. Но практики, които са дискриминационни, които са подпомагащи делокализацията не бива да се насърчават. Ние говорим за три приоритета. На първо място консолидираната данъчна основа би трябвало да помогне и на развиващите се държави, така че да има справедливо облагане. Тук трябва и да се обяснява. Необходимо е, освен това, да се помага на развитието на данъчни умения в развиващите се държави. Ние смятаме, че инициативата Данъчни инспектори без граници, например, е много положителен пример в това отношение. Консолидирането на корпоративната данъчна основа в развиващите се държави е също много важно. Имаме проекта за отчитане по страни, проекта БЕПС. Не бива на мултинационалните компании да се разрешава да се възползват от липсата на координация между държавите. Необходимо е и по-добро данъчно управление. Тук можем да помагаме на развиващите се държави, така че те да разработят принципите на доброто управление и така да имаме общи принципи между нас и държавите, които подпомагаме като Европейски съюз – Разбира се, първият етап ще бъде ние да им дадем пример на европейско ниво. Тук може да има всякакви инициативи. Агенциите на Европейския съюз, например, Европейската инвестиционна банка, Банката за развитие и възстановяване, не би трябвало да сътрудничат чрез посредници с данъчни юрисдикции, които не съдействат. Освен това, е необходимо да се поставят условия, свързани с справедливото данъчно облагане – крайна сметка от това ще спечелят именно европейските граждани. Благодаря на докладчика. Извинете, но от ам, ам, кабината на преводачите ми беше казано, че не могат да следят из... изказването, защото е много бързо, ни се ще всички да разберат какво казвате. От името на НЕП, господин Ван Канделар, благодаря на докладчика за прагматичния му подход. Белгийската връзка също е на лице. Документа представлява добра отправна точка за по-нататъчни действия. По време на дискусията стана дума и за агресивната данъчна политика, за укриването, избягването на данъците и така нататък. Така нататък. Относно докладването за всяка отделна страна, трябва да се прави разлика между а, мултинационалните компа... компании и МСП. За МСП да се предвижда освобождаване от някои задължения. Освен това, е важно инициативата да не бъде дуплирана на европейско ниво. Трябва да видим как можем да подсилим националните инициативи и е, да видим как Европейския съюз може да се ангажира по-засилено. Е, Относно кодекса за поведение, не знам по какъв начин да бъде съставен този кодекс, ако може да внесете яснота. Ако може да се вземе и добрата практика на ОИСР. Благодаря ви и се радвам за по-нататъчното ни сътрудничество. Благодаря госпожа Беатрикс фон Штолх. Благодаря. И от моя страна искам да благодаря на докладчика. Внесла съм някои изменения. Искам да положа акцента върху следното. Развиващите се страни имат нужда от развитие, от растеж и просперитет. И те трябва да бъдат гарантирани чрез сигурни права върху собствеността и да има по-низки данъци, които да се налагат върху местната економика. Може би високото ниво на данъци показва и нивото на развитие на страната, но в, е, в случая на някои страни това не е така. Ниските данъци могат да стимулират развитието на економиката. Добре е да има и някак ам, да има и някакви компенсации за страните, в които няма добре развита инфраструктура, да се даде възможност за инвестиции от страна на малките и средни предприятия в съответния регион. Имам и изменение, което съм а, внесла и то гласи, че ниските данъци влияят по-добре върху растежа на економиката, отколкото сложната данъчна система. От името на либералите Петър Ячек. Благодаря. А, искам да благодаря на докладчика за свършената от него работа. Аз а, съм съгласен с него, че а, трябва да послужим за пример и да се застъпим за прозрачност на международно ниво. Надяваме се да бъдат въведени правила за спонтанния обмен на информация. Европейския съюз трябва да насърчава и разпространява своя модел. В същото време трябва да надграждаме над скорошните развития и предложения. Вече има някои инициативи. Не на последно място директивата за противодействие на прането на пари. Държавите членки трябва изцяло да приложат правилата, свързани с за противодействие прането, на прането на пари и за оповестяване на цялата информация за това кой е реалният собственик. Трябва да има равнопоставеност, когато се провеждат преговори с трети страни. Развиващите се страни имат нужда от повече време, за да изградят необходимия капацитет за предоставяне на информация те трябва обаче да бъдат авторизирани да участват в механизма. Комисията ще оцени е, и други инициативи за засилване на прозрачността, като тази, например, за докладване за всяка отделна страна. Информацията трябва да бъде публично оповестена, тъй като прозрачността е най-добрият начин за да се противодейства на укриването и избягването на данъци проекто доклада може да послужа много добра основа за нашите по-нататъчни действия. Благодаря ви. Благодаря, Пиреячек. От името на ГУЕ, господин Мигуел Виега. Eh, eu penso que, em relação a este relatório. Благодаря ви. От наша гледна точка, първият въпрос, който бихме си задали при съставянето на този доклад е как може да се спре това избягване на данъци. Какви са реалните практики? Като критикуваме предприятията, които извличат огромни печалби, трябва да имаме предвид и системата в различните държави. Това е същностния въпрос. Добри са намеренията на докладчика, разбира се, но имаме е, доста големи колебания. В крайна сметка опираме до неравенството и несправедливостта основните жертви са именно развиващите се страни. Те имат нужда от инвестиции. Необходимо обаче да създадат и условията за тези инвестиции, а на тях им липсват основни ресурси за това – Става дума и за сектори, свързани с просперитета на населението. Но развиващите се страни не успяват да създадат тези условия именно заради избягването на данъци на тяхната територия. Много често това са държави с колониално минало, затова и нашата държава този въпрос живо я интересува. Но, както казах, имаме големи колебания. Спомнете си какво стана и с конското месо в лазанята. Като че ли единствено негодованието на обществеността ще позволи да се сложи край на някои практики – много е важно, освен това, страните от третия свят да участват в дебата. И тук ролята на ОИСР може да бъде единствено консултативна. ОИСР няма как да участва в един такъв дебат. в крайна сметка трябва да се разработят планове, които отчитат спецификата на тези държави, където се насочват капиталите. Ние искаме да премахнем точно такива схеми, използвани от мултинационалните компании. Има и един хоризонтален въпрос, пак свързан с данъчната политика – Става дума за идеята да има хармонизирана данъчна рамка. Ние не подкрепяме една такава идея. Ясно е, че всяка държава трябва да си има собствена система. Ако иска някоя държава, може изобщо да не налага данъци. Същевременно обаче предприятията трябва да са задължени да плащат данъците там, където реализират своите приходи, където се създава богатството. Това е основното, което трябва да се има предвид. Благодаря. Благодаря. Ева Жули има думата. Благодаря господин председател. Благодаря на господин Бае за становището. То е добра основа, макар че има своите ограничения. Надявам се, че по този начин парламентът ще може да изрази отново позиция, заемана през февруари 2011 година. Аз бях автор на доклада по данъчната политика и развитието и април 2013 година доклада на госпожа Кико за данъчните обежища. Има някои точки, които трябва да се допрецизират. Консолидираната данъчна основа е нещо абсолютно задължително според мен. Освен това трябва да искаме минимални ставки за корпоративния свят. Трябва да се помисли и за международно определение на данъчните обежища. Европейския парламент неведнъж е настоявал, но Европейската комисия все още не е предприела действие по този въпрос – Необходимо е също така, това по точка 6, да се помага на развиващите се държави и тяхната данъчна политика. Но, разбира се, тази помощ не бива да е привилегия на богатите държави. В 11-та точка вие споменавате етичния кодекс, но хората са доста скептично настроени към едно такова предложение – може би трябва да добавим призив към държавите членки, колкото се може по-бързо да транспонира директивата срещу изпирането на пари. и да се работи за ефективните бенефициери, предприятия, организации, асоциации и еквивалентни структури. Също така Европейската комисия трябва да се заеме сериозно с проследяването и забраната на компаниите паравани, използвани от мултинационалните компании. Благодаря, няма други, които искат да вземат думата. Комисията иска само да слуша, без да каже нищо. За това давам думата на господин Бая за заключителни слова. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на докладчиците в Сянка за направените предложения, както и госпожа Жули каза, е, парламентът вече е работил доста по темата, имали сме и различни докладчици секретарията знае, че имаше по-дълъг текст, но за да се съобразим с изискванията, той трябваше да бъде по-збит. Така или иначе, благодаря ви за коментарите. Благодаря ви. Искам да ви кажа, че срокът за внасяне на изменения е 14 април до 12 часа на 6 май ще проведем още една дискусия. Гласуването е на 7 май в комисията. Нашата комисия на 1 юни иска да гласува комисията 9. Преминаваме към точка 8. Разни няма предложения по тази точка. Точка 9. Съвършно заседание на 14 април от 9 часа и след това след обяда от 30, от 3 часа. Благодаря ви за вниманието. Желая ви ам, приятни великденски празници. Заседанието е закрито.